Ladies and gentlemen, dear colleagues. Дами и господа, предлагам да започнем заседанието на Комисията по юридическите въпроси на Европейския парламент. Най-напред приемане на дневния ред. Въвеждат се следните промени в първоначалния проект. Точки 10 и 12 са отменени, тъй като те бяха разгледани на извънредното заседание на нашата комисия миналата седмица в Страсбург, а точка 20 е отложена. 13 точка ще бъде разгледана веднага след като премини слушането днес след обед. Четвърта точка ще бъде гласувана заедно с останалите точки за гласуване утре сутринта в 10 часа сутринта, тъй като съответните докладчици имат други ангажименти. Имате ли някакви възражения към внесените промени? Няма. Считаме, че дневния ред с внесените изменения се приема. Относно съобщенията на председателя. Искам само да ви напомня, че ще се нуждаете от картите ви за гласуване днес и утре сутринта. И така можем преминем към трета точка, именно изслушване за реформата на регламента Брюксел 2. Искам да приветствам с добре дошли господин Ришар Крон от нотариалната школа в Париж, господин Марчиня Чепелак от университета в Краков, Макешота и Сърдинска от Европейската комисия. Очакваме също и госпожа Магинес, която отговаря по въпросите, свързани с международните отвличания на деца. Искам също да се извиня, че няма да мога да присъствам на цялото заседание, но госпожа Делво ще го председателства от мое име. Искам веднага да дам думата и да предам председателското място и да помоля господин Решар Клон, а, Крон да направи своето изложение. Monsieur Kroon, on vous écoute. Господин Крон, имате думата. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашия топъл прием и за оказаното ми уважение. Ще говоря за регламента Брюксел 2А както е известен. Искам да ви благодаря за тази възможност. Аз ще оставя на страна моят капацитет на професор и ще говоря от името на нотариусите в Франция. Мисля, че малко по-ограничено е това, което ще разгледаме днес след обед, но е важно да се разгледат и нотариалните аспекти. Защото въпросите за юридик... юрисдикцията са особено важни за нотариусите и на практика почти никога не се занимават с въпроси, свързани с международни обличания или пък отговорността на родителите. Мястото, което се отдава на нотарите в процедурите по разстройване на брака в Франция в частно, дава възможност да се запознаят отблизо с предвидения в Брюксел 2А регламент, процедурите, които са предвидени в него и какви консултации могат да дадат те на своите клиенти, когато трябва да се сключи брачен договор, особено когато двойката е с различни националности. Затова е важно да се разбере какво се случва в случай, че те решат да се разведат. Именно тук е важно да видим какви са компетенциите относно юрисдикцията в рамките на Брюксел 2А. Когато се изготвя брачен договор или когато се извършва процедурата по разтрогване на брака, нотариусите имат да играят роля. Първо, при изготвяне на брачния договор трябва да се запознае внимателно с това какво е ситуацията на съпрузите, освен това какво е състоянието, статута на собствеността, която притежават. Това е важно и когато се разтрогва брака, за да се знае кой съд да бъде сезиран и е необходимо страните да са запознати с последиците, които са свързани с евентуално разтрогване на брака. Бъдещите съпрузи, когато изготвят своят брачен договор в Франция, Люксембург, и в Холандия могат да посочат какви, какъв е съда, който предпочитат да бъде сезиран. В близко бъдеще предложението за регламента, що се отнася до брака да бъде е, изяснен по-добра степен. Когато говорим за развод, е, ролята на нотариусите и съветите, които дават е много важна. Когато започва процедурата по разстройване на брака, трябва е, да им се обясни какви са компетенциите, които проистичат от Брюксел 2А и освен това да се запознати с важните аспекти, свързани с избора на юрисдикция. Какво е приложимото право, за голяма част от, от тях е особено важно да знаят какви са възможностите за избор на юрисдикция, особено когато са засегнати и трети страни. Например, ако има една френско-британска двойка, някои могат да решат да сезират британски съд, но там този режим не се признава и за това може да е по-благоприятно за двойката, отколкото ако се обърнат към съд в Франция. По-настоящем има проблем с доброволния избор на съда, който е компетентен. Възможно е да се избере в, по отношение на брачните въпроси, но предварителният доброволен избор все още създава проблеми. Някои решават да направят такъв избор, други отказват. но а, трябва да не се допуска конфликта с съществуващите изисквания, проистичащи от регламента Брюксел 2А. Друго предимство е при избора предварително на компетентния съд, че предварително ще са запознати съпрузите с последиците от сезирането на съответния съд. Ако не е избран предварително компетентния съд, съгласно Брюксел 2А, трябва да се приложат клаузите, предвидени в този регламент. И избора трябва да стане в брачен договор, по време на брака или в последствие, за да не се предизвиква конфликта с съществуващите правни норми в Европейския съюз, може да се използва местоживеенето или обичайното място, където живее двойката. Тези критерии често са предвидени в общното законодателство и позволява делото да се гледа възможно най-близко, позволява по-голяма предвидимост за съпрузите. Изборът на компетенции, предвиден в доста други европейски инструменти, и изглежда не създава проблеми, защо тогава да не се предвиди и в регламента Брюксел 2А. Няма да навлизам в подробности, тъй като документите, които ми бяха представени, дойдоха доста късно, дори някои от тях постъпиха днес, докато пътувах с облака от Париж. Отново искам да подчертая, че се създават по-добри, по този начин ще се създадат повече възможности съпрузите да са запознати предварително с последиците, ще има по-голяма предвидимост по време на сключването на брачен договор може да се избере компетентния съд по един спокоен начин, в случай, че в бъдеще решат да се разведят. И е, ще се даде възможност на съпрузите да са наясно, коя ще е юрисдикцията, която ще е компетентна да се произнесе в случай, че решат да разтрогнат брака си. Следва да имаме предвид, е, че нотариалната практика, в примера, който приведох, но във Франция обаче нотариусите не са особено доволни, когато трябва да работят по сключването на брачен договор между съпрузи с френско и британско гражданство. понякога е, е необходимо да се сключат два различни брачни договора. Ако е сключен такъв е, в Великобритания, трябва да се сключи такъв в Франция. Те трябва да имат е, предвид, че доста често в брачните договори британската страна включва доста строги изисквания. И за това се създават понякога спорове и често нотариусите трябва да отхвърлят договори и е необходимо да се обърнат страните към други юристи. Френската юриспруденция по отношение на отговорността на нотариусите предвижда а, нотариусите да бъдат е, изключително ясни в съветите, които предоставят на страните. Френските нотариуси понякога се налага да откажат намеса, тъй като в договорите не могат да бъдат включени клаузите, които са необходими. Би било нещо ново, ако това се предвиди при разглеждането на регламента Брюксел 2А. Председателката, благодаря господин а, Крон за вашето изказване, което беше с доста практическа насоченост. Бих искала сега да дам думата на господин Чепелак, който е следващият ни гост. Имате думата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 on the rights of access can finally determine the amount of penalty payment. Accordingly, it is uh, for the beneficiary of the penalty payment to use procedural remedies е този, който трябва да получи съдебно решение, с което да е установен размерът на вземането. Макар в държавата членка по происход определене на окончателната сума, на окончателния размер на вземането да не е необходимо, оказва се, че то на практика е необходимо. Това е мотивировката на Съда на Европейския съюз. Мисля, че съдът така позволява да възприемем едно по-общо виждане върху съдебната практика, ако мога да използвам френския термин за това. Ясно е, че Изпълнението се гради върху принципа на взаимното доверие. От съдебното решение явно следва, че това, което трябва да се постанови като упражняване на родителските права, се постановява изключително от съда, който е компетентен да се произнесе по съществото на този спор, а не от съда, пред който се иска изпълнение на имуществената санкция. Но съдът на Европейския съюз е наясно с разликата между правните системи на държавите членки и настоява, че е необходимо да съществува механизъм за преодоляване на тези разлики, на конфликтите между съдебните съдеми, системи. Тъй като компетентността за решаване на делото по същество почти изцяло пада върху плещите на съда в държавата членка по происход, Правната система на тази държава трябва да постанови решение, което подлежи на изпълнение в друга държава членка. И в известен смисъл тук се променя парадигмата. До сега само арбитрите са се чувствали компетентни да постановяват такива актове, които подлежат на повсеместно изпълнение. Само, че арбитрите не са съдебни органи. Съдът трябва да постанови такъв акт, който да има задължителна сила не само на не... територията на неговата държава, но и на териториите на другите държави члени... членки. И съдилищата, следователно, поемат много по-голяма отговорност. Те започват да носят отговорности в контекста на правната система на други държави. Сега ще приключа презентацията си с две бележки. Първо, има много начини, по които могат съдебните решения от една държава членка да бъдат приведени в изпълнение в друга държава членка. Някога е имало специално производство за тази цел – това може да се постигне с екзекватура и без екзекватура. Могат да се предвидят и специални клаузи, чрез които производството за екзекватура да се заобиколи. Това се прави на много места, но каквото и да използвате като подход, от техническа гледна точка съдебното решение трябва да подлежи на изпълнение. Тоест, трябва с него да могат да боравят компетентните органи в различни правни системи. Второ, проблемът не е само в съдилищата. Училищата, здравните заведения също трябва да допринесат за изпълнението на едно съдебно решение. Затова, когато мислите за привеждане в изпълнение на съдебните решения, мислете и за тези други хора, защото понякога съдебното решение и неговото изпълнение зависят и от тях. Uh, thank you, Чепелак, uh, for this interesting... Uh, благодаря ви, господин Чепелак, за интересното ви представяне. Искам да благодаря на господин Крон за това, че дойде в Брюксел, за да направи своето експозе. Разбирам, че трябва да се тръгнете в 16 часа. Искам за това предварително да ви благодаря и да ви пожелая приятен път обратно. Мога ли преди това да ви поставя един въпрос. По-благоприятно е за един съпруг да избере режима от, на Обединеното кралство, така ли? Тоест, си струва да няма правила. Или зле съм ви разбрала. Не. В а, Обединеното кралство не се ползва в континенталния смисъл брачния режим. И в този смисъл всеки продължава да притежава това, което му е придържало и преди. И за това там има неограничени възможности при решаването как да се разпределят съпрузите и имуществото. Често на съпругата се предоставят компенсации при разстройването на брака. Във Франция, но не само там, нещата са съвършено различни. Има брачен режим, както в Германия, в Белгия, в Италия. И съдиятът трябва да спазва правният или конвенционалният режим когато се развеждат съпрузите и трябва да се предвидят компенсации. Във Франция често присъжда около 150 евро на, на дете. Когато става дума за известни обаче родители, певец или прочие, може да се присъдят и до 20 милиона като компенсация, така че съдята има доста голяма свобода на действие. За това трябва да си изберете юрисдикцията, защото ако изберете, например, британският съд, имате по-добри възможности. И често се а, казва на съпрузите да направят своя избор бързо, защото другия съпруг може да ги изпревари в избора си. Доста а, често съпръзите не са запознати с това какво е предвидено в регламента Брюксел 2. И за това може да им се каже, може да бъдете по-добре третирани от другата страна на Ламанша. Като мъж не трябва да го казвам, но, но често мъжете се оправят по-добре, когато се разтрогва брака. Например, ако съпрузите изберат режима в Великобритания, съпругата често, най-често получава дума, в който са живели във Франция. Това не се случва. И за това трябва да се запознати страните с различните възможности. Благодаря. Аз няма да коментирам това, което казахте в качеството ви на мъж. Следващия оратор. Аз съм от региона Британ. И вие не казахте нищо за онези британци, които живеят в, във Франция и решават да се разведат, често могат да изберат къде да се извърши разтрогването на брака, кой да бъде съда и че единия може да избере един друг съд, но това на практика не може да се случи винаги. Вие също говорите за това да се направи предварително избор. Но повече от 80-90% от хората, например във Франция, при изключване на брак не изключват брачен договор. И за това не става в този момент избора на компетентния съд. В случай на развод и разделяне на имуществото. Вие добре знаете, че така стоят нещата. Председателката. Ще дам думата сега на господин Чапелек също да се произнесе. Благодаря ви да допълня това, което казахте, това, което е свързано с разликите между континенталното право и ам, англосаксонското право и най-вече когато говорим за особеностите, свързани с брачното имущество. Понякога има стълкновение на ам, правните разпоредби. Независимо от това, кой съд ще е компетентен, съдът ще прилага едни и същ, същи стълкновителни разпоредби ам, и доколкото знам, в момента има подготвителни дейности, свързани с изготвянето на разпоредби, които да са приложими при разделянето на брачното имущество. Очакваме да има някакво решение, но ще има и друг проблем с това дали английските съдилища са склонни да признаят брачен договор, който е ем, одобрен от двамата партньори, ако те са се съгласили да има такъв договор английските съдилища, да речем, ако са склонни да приемат, че брачните партньори вече са сключили ам, договор а, по разпоредбите на а, френското законодателство. Има, е, има все още поле за ам, внасене на подобрения. Благодаря ви. Да, съгласни сме, че има неща, които могат да бъдат подобрени. Да видим обаче как, как ще изглежда точно това подобрение. Е. Благодаря ви, господин Крон. Вие можете да се тръгнете, когато пожелаете. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Не знам кой ще започне, а господин Шотър. Благодаря, госпожо Дълво. Благодаря ви за това, че ме поканихте отново да говоря за Брюксел 2А. Предния път бях тук през февруари и ем, темата беше Брюксел 2 а, регламентът Брюксел 2А и неговото преразглеждане. Сега говорим за реформите, свързани с Брюксел 2А. Вижда се, че от страна парламента ам, стъпките са ам, или по-скоро от страна на парламента има по-сериозни действия. Този регламент е много важен инструмент и ам, е свързан с живота на много граждани. 140 хиляди е броя на международните разводи в рамките на Европейския съюз всяка година. А цифрата е доста впечатляваща. Виждате колко граждани са засегнати от сложността на разводите в трансграничен мащаб. Да не говорим, че винаги ам, в тези семейни отношения са намесени и децата. Може би ще се възползвам а, от възможността да кажа докъде сме стигнали от момента, в който се срещнахме през февруари. Европейската комисия работи задълбочено по преразглеждането на регламента. Няколко срещи състояха от е, ще има няколко срещи с експертната група, която ще ни консултира по различни правни въпроси. Имаме още една среща, която се предвижда с експертната група. Освен това, вътрешно ниво сме получили политическото одобрение да започнем с инициативата. Това е много важна стъпка за нас в нашия вътрешен процес, като се има предвид колко ам, е важно за, Европейски, за Европейската комисия регламента да бъде подобрен. Мисля, че миналия петък беше публикувана оценката на въздействието. Има я в интернет. Европейската комисия се стреми към все повече прозрачност, така че оценката е качена в интернет. Може да я видите онлайн. Има различни параметри, свързани с процеса, различни възможности, които са включени и за участниците и за обществото има възможност да е, дадат е, своето становище. Това все още не е, е цялостната оценка на въздействието. Процесът е отворен и към широката общественост, която също може да коментира публикуваното. Днес се проведе заседание с експерти от държавите членки и ние трябва да знаем докъде са стигнали държавите членки по това досие, да разберем по-добре какви са проблемите и безпокойствата на държавите членки. През ноември ще имаме среща с Европейската съдебна мрежа в Люксембург. Заседанието ще бъде посветено на преразглеждането на този инструмент. Ще имаме възможност да получим и обратна връзка от юристи, нотари, от представители на съдебните власти, на държавните власти. Така че ще е, можем да съберем впечатления. Освен това, е, в рамките на този вътрешен процес в Европейската комисия ще трябва да изготвим оценка на въздействието това ще стане още в хода на годината и в началото на 2016 година се надяваме да изготвим предложение. Във всеки един случай ще се постараем да представим предложението през първата половина на 2016 година. До тук сме стигнали по отношение на процеса. Сега, що се отнася до ам, предмета, с който искаме да се занимаем? Ние се взехме предвид проучванията, които са публикувани, а, взехме предвид изказванията, които са направени по темата и тук в Европейския парламент. През 2014, през април, публикувахме доклад и бяха очертани темите, по които трябва да се фокусираме. Има и оценка, която е извършена. През 2014 година сложихме началото и на обществени консултации, които приключиха през лятото на миналата година. Така че се опитваме да се концентрираме върху основните области, които заслужават нашето внимание. Ние смятаме, че Регламента е един много добър инструмент, има своите предимства да, и функционира много добре. Но има области, в които регламента може да функционира и по-добре. И трябва да се фокусираме точно върху тези аспекти. Дискусията която проведохме с колегата преди да, вземе, да взема думата, ставаше въпрос за автономността на страните, за избор на, ам, на съд. В идеалния случай всички държави членки ще участват в регламента Рим 3, защото така ще се намери е, решение на проблема да се втурват всичките към е, а, съда. така ще се намали този стимул, защото когато се уреди въпроса с избора на съд, няма да има нужда всяка една от страните да се втурва към съда. Така че в някои държави членки вече е постигната някаква яснота, в други не. В обозримо бъдеще ще се изяснат нещата, надяваме се. Надяваме се, че тази реформа проблемите да бъдат отстранени. Полагаме усилия, разбира се. Приветстваме и а, всички, които могат да дадат своя принос към а, подобряването на регламента Ром, Рим 3. Освен това, трябва да кажа, че ем, ораторът преди мен спомена, че няма да може да се прилага във всеки един случай, но в отделни случаи ще е добре, ако е, брачните партньори имат възможност да подпишат споразумение и да има автономия на страните, нещо, което е много важно. И така може да се внесе допълнителна яснота. По този а, начин могат да се уеднаквят а, нещата с посоченото в а, Брюксел 2 и в а, регламента за м, плащането на издръжка. Има основание за това, че искаме да се а, даде автономност на брачните партньори да могат да изберат компетентния съд. Относно а, темата, свързана с децата, това е много а, чувствителна тема. Наясно, наясно сме, че може да се постигне повече. Т.е. процедурите да са по-ефективни, по-бързи. Това е в най-добрия интерес на детето. Друга цел, която е важна според нас е да има взаимно доверие всички тези неща за ускоряване на производствата, ефективността, взаимното доверие са все много важни аспекти, които се разглеждат по време на преработката на регламента. Има и конкретни идеи, които са се очертали вече. Обмисляме допълнителни стъпки е, за премахването на екзекватурата, тя да не е формална. В Брюксел, в регламента Брюксел вече са предприяти стъпки в тази насока. Има производства, които са свързани с даването на попечителство и с плащане на издръжка. така или иначе не трябва да се търсят а, допълнителни формални процедури, които да утежняват а, а, случаите, в които са включени и деца. Когато има деца, трябва да се действа по-ефективно и по-бързо. Тогава времето е от значение удължаването на ам, а, производството има необратими ам, негативни последици за децата. Трябва да се види дали това удължаване въобще е необходимо и може да бъде избягнато. А, с регламента Брюксел 1 имаме вече опит и колегата Севка е тук и възоснова на този опит ние извадихме някои а, полуки. Не казваме, че ще махнем гаранциите. Имаме нужда от а, тях. Но трябва да си има предвид, че говорим тук и за деца. Ам, екзекватурата, да речем, е формалност, както и други формалности могат да бъдат премахнати. И така да да могат съдебните решения да се движат безпрепятствено в различните юрисдикции. И, и след това вече, ако има някак, ам, някакви процесуални нередности, може да се а, вземе това предвид да се преразгледа документи и така нататък. Но ам, трябва да се ам, организира изслушване и а, за децата в а, всички случаи. Друг пример за упростяване на процедурите. Когато говорим за същинското изпълнение, виждаме, че много случаи стигат до задънена улица. Трябва да се справяме по-добре и в тази връзка ми спомена отново взаимното доверие. Случаите стигат до задънена улица. Ам, независимо дали ам, се пристъпва към тяхното изпълнение или не, понякога липсва взаимното а, доверие. Необходимо е да ам, поступим по по-креативен начин, да видим какво може да се направи, за да се улесни изпълнението на място. А, един допълнителен аспект, който също ам, е свързан с известни трудности и това е именно изслушването на детето. Държавите членки предвиждат различни процедури в тази насока, въпреки че всички държави членки са подписали Конвенция на ОНЕ за правата на детето. Това е положителен аспект, който не бива да губим от поглед. Всички държави членки ам, трябва да се придържат към пресичащите конвенцията задължения. Има и процесуална автономност, но а, освен нея има и а, други допълнителни отежнаващи процедури, свързани с, с изслушването на детето. Не трябва тези процедури да забавят свободното движение на съдебните решения в рамка на Европейския съюз. Трябва да се види какво е необходимо, за да се стигне това свободно движение на съдебни решения, да има общо доверие в тази област, независимо от това къде е изслушано детето. Трябва да се види кой е най-удачният начин, кое е най-удачното ниво, на което може да се съществи намеса. Темата е доста чувствителна във всички държави членки. Това са определени аспекти, свързани с нашите проучвания. Друго нещо, което е важно и което споменахме през февруари, това е областта, свързана с отвличането на деца. Необходимо е да гарантираме, че съществуващата цел – т.е. член 11 от съществуващите инструменти, функционира възможно най-безпрепятствено. Този член 11 гарантира бързото връщане на отвлеченото дете, връщането му в страната на происход. Като цяло всичко протича добре, но отново стигаме до едно и също. Има отделни случаи, които са стигнали до нас, за това, че нещата не са вървяли така, както е трябвало какво може да се направи, за да се подобри а, функционирането на този член 11. Това е темата, с която се занимаваме в момента. А, не говорим тук за радикална промяна, която да се внесе в член 11. Говорим за по-целенасочено насочени действия, свързани с това, трябва ли да си изясни този срок от 6 седмици. Да, този срок съществува, има своите преимущества, създава една много амбициозна цел и сигнализира, че това е процедура, която е а, свързана до голяма степен с срока и в много случаи обаче този срок не се спазва какво можем да направим, за да гарантираме по по-добър начин, а, че детето ще бъде върнато в упоменатия срок или възможно най-бързо. Трябва освен това да имам предвид следното. В определени юрисдикции има по няколко а, обжалвания внесени в съда. Има едно обжалване, второ обжалване. Дали а, трябва да се а, определи допустимия брой на, на обжалвания. В, е, понякога сроковете въобще а, нямат нищо общо с случая. Може би да се говори за възможността за броя на обжалванията. Друго, което трябва да се, да се обсъди е, е дали да се ам, помисли и за това обжалванията да бъдат временно спирани, да бъдат суспендирани. В някои юрисдикции има специализирани съдилища. И тези а, специализирани съдилища се занимават за специализирани процедури. Те е, познават добре своите партньори в други юрисдикции и по този начин инструмента се прилага много по-ефективно и много по-плавно върви неговото прилагане. В момента има възможност за съда, в чиято страна отвлечено детето, да, да ам, изясни случая с съда а, в страната на происход, от която е детето. А, трябва да разгледаме и тази концепция. Друг аспект, който е много важен и е свързан с а, улесняването. Ам, на дейността на централните органи. Те се занимават ежедневно с изпълнението на регламента, но те играят и важна роля относно процедурата за връщането на отвлечените деца. Може би повече да се направи в тази връзка и във връзка с сътрудничеството с централните органи. Друг аспект, който обмисляме, е свързан с следното – има временни мерки, които се прилагат от съда е, в страната, в която е отвлечено детето. Обаче тези мерки нямат действие извън рамките на юрисдикцията на този съд. да речем, съда по происход може да поиска детето да бъде върнато в страната, от която произхожда, докато, да речем, случая се разглежда втори път. В момента а, това не е възможно, защото няма такива временни връзки, временни или някакви временни мерки и сътрудничество между ам, отделните съдилища. В момента обмисляме ам, по какъв начин да изменим член 11 от регламента, за да функционира по-ефективно. Нещо друго, което е много важно за нас и е свързано с сътрудничеството между централните органи като цяло, не само в контекста на член 11. Е, член 11 и неговото изпълнение зависи до голяма степен от начина по който тези органи си сътрудничат. Член 55 е от регламента uh, more clarity in the wording of Article 50. Член 55 е от регламента може да улесни до голяма степен ежедневната работа на централните органи. В момента се занимаваме с този въпрос, за това и Европейската съдебна мрежа, когато се срещне през ноември, ще обсъди е, този въпрос, защото тогава ще имаме възможност да говорим с представени централните органи и отново ще се върнем на този въпрос нещата са свързани и с член 65 от регламента, когато говорим също за важността на сътрудничеството между централните органи, когато детето бива премествано временно, билото в някоя, настане, в някоя институция или в приемно семейство нещата не винаги вървят така, както ни се иска. Понякога един централен орган не разбира това, което прави друг централен орган. Децата попадат в друга юрисдикция, вместо да бъдат настанявани в приемно семейство или в някаква институция. А пък говорим тук за доста щекотлива тема доста бързо преминах през всички тези въпроси. Джоана е запозната много по-добре с подробностите, с сложността на темата. Аз съм готова да отговоря на всякакви въпроси, които бихте имали към нас. Благодаря, господин Шатър. Доколкото разбирам, госпожа Сердинска сега няма да говори или ще говори. No, she won't. So, um, um, Miss McGuinness. Госпожа Макгинес се бави. Надявам се, че ще дойде някъде след 15 минути, затова предлагам да започнем с дебата. Господин Звеска, вие пожелахте да вземете думата. Благодаря. Благодаря ви за а вашето интересно представяне за Брюксел 2, Брюксел 2А и всички останали разпоредби в тази област представляват голям интерес за нас. Започнали сме вече с, с разглеждането на всички тези разпоредби, когато говорим за Брюксел едно, още тогава се спомена темата за премахването на екзекватурата, но нещата не са толкова прости. Смятам, че нещата ще се проточат. Регламентът е свързан най-вече с ам, економиката. Сега се слагат хората, ам, в центъра на вниманието, защото става въпрос за семейства, за ам, семейства с деца и нещата се осложняват още повече. Необходимо е да се положат много усилия, за да се внесат тези промени. Има действия, които бяха свързани с изменението на Брюксел 1, но това не значи, че са преодолени всички трудности. Говорим за съвсем конкретни законодателни разпоредби. Измененията към регламента Брюксел 1 влязоха в сила не преди толкова много време. Много често обаче не се, не се използват инструменти, просто защото те не са достатъчно познати. Е, относно регламента Рим 3, аз бях докладчик по този регламент – прави се опит да се даде е, инструмент на брачните партньори, който те да използват или не. Става въпрос за клауза, която дава възможност да се избира компетентния съд предварително сред като говорим за изменение на Брюксел 2 и Брюксел 2А, се говори да се включи и въпроса за попечителството в тази възможност. Решихме да има допълнителна процедура, която да даде възможност инструмента да се използва във всяка една държава членка. Обаче опита показва, че когато се стига до еднаквяване на такъв тип разпоредби, трябва това да стане във всички държави членки. Важно е обаче ползвателите на тези разпоредби да са наясно, че те съществуват. Тази яснота а, трябва да съществува както при брачните партньори, така и при съдилищата. Опростяването на процедурите се питам дали ще доведе само до улесняване на тяхното изпълнение. В много области все още има пропуски, недостатъци. Радвам се, че ще се срещнете в Люксембург, но ми кажете колко съди ще присъстват на тези разговори. За съжаление, тези, които се, ам, са добре запознати с всички инструменти, е доста малък. Освен това съм на мнение, че тези случаи трябва да се разглеждат от специализираните съдилища, които се занимават само с семейното право. Да не говорим, че много съди имат нужда от допълнително, допълнителна квалификация, което разбира се изисква време и ам, трябва да кажа, че не само тези, които постановяват решенията, но и тези, които ще носят последиците от тези решения, трябва да бъдат поставени в центъра на вниманието. Да не говорим, че когато има деца, които са въвлечени, те трябва да да са поставени на първо място. Те трябва да бъдат защитени. Благото на децата трябва да взема централно място във всички наши действия. Знаете какви проблеми съществуват в държавите членки, какви са различията между държавите членки, свързани с попечителството и приемните семейства. Това всичко са мерки, които могат да имат и обратно действие. Но когато детето е дадено за отглеждане в приемно семейство, няма такива възможности за съжаление. Има много петиции, искания, които се изпращат към ам, ресорната комисия на Европейския парламент и те са свързани се с такива случаи изисква се да сме много внимателни. И от друга страна, а, трябва да стъпим върху тези инструменти, които вече съществуват. Трябва да помислим и как се подобряват те. Но така или иначе, благото на детето трябва да е, заема централно място, както вече казах. и радвам се, че, че сте тук сред нас, за да ни информирате и да знаем в коя посока ще поемем и ние. Thank you very much, uh, Mr. Цвевка. Благодаря. Напълно сте прав. На първо място е да се гарантират интересите на детето. Това е основната ни задача – в нашата ежедневна работа. Вие говорихте за интелигентна квалификация. Именно така смятаме да процедираме. Напълно съм съгласен с вас, че ние трябва да отсеем онези сфери, където правилата са наред, но не действа достатъчно добре, защото трябва да се подобри информираността, например, да се насочат хората по-добре, както и практикуващите, за да знаят те как действат нормите. Има и въпрос, който е свързан с функционирането на съответния инструмент и това е нещо свързано по-скоро с системата. Ние осъзнаваме този факт. Ние също осъзнаваме, че дори да излезем с нови подобрени норми, промяната в Брюксел 1 може да е най-съвършеният регламент, но ако не се разбира от практикуващите как действа той, ние няма да постигнем целта, която сме си поставили. Връщам се отново към европейската съдебна мрежа и това е защото това е мрежа, която ни позволява да отидем по-далече от законодателните аспекти, които обсъждаме тук, да стигнем до следващото ниво, а именно прилагането. Това е именно целта на Европейската съдебна мрежа. Ние имаме среща сега в петък по Брюксел 1, точно за да обмислим по какъв начин да се прилага изменения регламента Брюксел 1. Вие сте прави, че трябва да се възползваме от подобни възможности. Също с регламента за наследството. Това е много добър инструмент. Той може и да е най-съвършения в света, но ако никой не го познава, няма да е от особена полза. Кампанията за популяризиране на регламента това лято беше доста успешна. Ние получихме доста обратна информация. Той предизвика доста интерес и това е нормално, тъй като е инструмент, който засяга хората. Напълно съм съгласен с вас и това, което казахте и за нуждата да насочим вниманието си към онези неща, които трябва да бъдат оптимизирани, подобрени. Благодаря ви. Още малко. Има ли други желаящи? Не виждам. Други желаящи? Дали правилно съм ви разбрала? Вие обръщате внимание повече на въпросите, свързани с децата, а не на разводите или на други аспекти. Отговор по брачните въпроси. Аз не навлязох в големи детали, може би Джоана може да сподели някой от тях, но като цяло основният акцент и по-голямата част от нашата работа е насочена към въпроси, свързани с децата. Сътрудничеството, което споменах и членът, който споменах, има отношение към случаи, свързани с децата. Но са предвидени някои целеви промени и по брачните въпроси. Джоана ще ги очертая. Благодаря. Освен това, което беше споменато днес, именно избора на съда, ние искаме да предложим тази възможност на двойките. Ние обсъждаме и други важни аспекти според нас за семействата. Когато имам предвид мобилността на европейските граждани в световен мащаб, има проучване на Европейския парламент от миналата година, посочва, че повече от 20 милиона европейски граждани живеят извън пределите на Европейския съюз. Когато говорим за случай на раздяла или на разводи, е необходимо да им дадем форум, за да могат те да поискат разтрогването на брака да стане в Европейския съюз. Към момента това е много сложно защото тяхното обичайно место живеене не е в Европейския съюз и да се върнат тук и да искат разбор, трябва да покажа, че имат много тясна връзка с Европейския съюз. Неодавна бяха приети различни инструменти в областта на семейството и е необходимо да се предвиди в тях подобна възможност. Друга ситуация, в която могат да се окажат брачни двойки, е да имат дела извън Европейския съюз по семействени въпроси, например родителска отговорност или подобни или същите производства да бъдат и в Европейския съюз. Това може да създаде проблеми за двойката, защото могат да се окажат с две съдебни решения и те могат да са различни. Както беше предложено в регламента Брюксел 1, можем да предвидим известна гъвкавост, която да се прилага от съдията в Европейския съюз. Първо да се суспендират временно производствата и да се изчака приключването на делата извън Европейския съюз и после да се реши дали да се приеме съдебното решение, което е взето от съд извън Европейския съюз или да се продължи с производствата, които са били временно прекратени в Европейския съюз. Това е една от възможностите по брачните въпроси. Благодаря ви. So we have news, uh, госпожа Магинес ни информираха, че току-що е каснала. Не знам точно къде, но полета ти е закъснял и тя няма да може да дойде днес. Може би тя ще ни представи нещо в писмен вид или ще се изкаже утре, но няма да е възможно това да стане днес. Затова, ако няма други желаящи да се изкажат. А господин Чепелака, искам да използвам възможността за това, че говорим за проблеми, свързани с родителската отговорност вътре в Европейския съюз. Механизмът за връщането на дете, предвиден в регламента Брюсел 2А, е само допълнение към Хакската конвенция. Хакската конвенция се прилага по отношение на всяка друга държава, която е страна по нея. В известен смисъл това беше идеята, замислена в регламента, който 1341 Брюксел 2 и предходната конвенция. Колкото по-сложен е механизма за прилагане в страните членки на Европейския съюз, колко толкова по-трудно е да се съобрази с Кавказската конвенция с Германия, Швейцария, Австрия, Русия, например, ако има такива а, спорове. Затова въпросът ми е какви са плановете на Европейската комисия по отношение на Хакската конвенция. Обмисляте ли да промените механизмите, заложени в конвенцията, за да се избегне дисхармония. Проблемът е деликатен. Има задължения по договорите на държави членки към трети страни и това е предвидено в договорите за Европейския съюз, докъде ще се стигне в модернизирането като същевременно се запази и хармонията с проистичащите от договори задължения. Председателката, изключително интересен е въпросът ви. Господин Шотер, за отговор. Аз приветствам винаги интересните въпроси. Дали мога да им дам адекватен отговор е друг въпрос, но ще опитам. Прав сте напълно. Регламентът Брюксел 2 не почива на собствени основи, а на доброто сътрудничество по Хакската конвенция. Но, когато регламентът Брюксел 2А беше прият, ние в известен смисъл отговорихме на вашия въпрос, а именно, че независимо от това, че Карската конвенция прилага една отлична система за сътрудничество, вътре в или между държавите членки желанието беше да се направи нещо още по-добро. Т.е. не да се подкопава доброто функциониране на системата, заедно с Хагската конвенция, а по-скоро да се усъвършенства. Ето защо в член 11 виждате, че са допълнени някои елементи, за да се стигне по-далече от това, което би било възможно по Хакската конвенция. Ние не бихме искали изцяло да се отклоняваме от тази философия. Ние считаме, че Хаската конвенция е изключително добра система и която трябва да функционира добре заедно с тази, която има тук. Съдиите трябва да са запознати с Хаската конвенция не трябва да имат особени затруднения да прилагат и допълнителните правила. Ако системите са твърде различни, тогава ще е по-сложно, по-трудно за националните съдии да прилагат системата едновременно. Но не считам, че не могат да се подобрят допълнително нещата. Имаме общостен метод, който ни позволява да предприемем допълнителни стъпки, там, където това е необходимо, докато в контекста на Хагската конвенция това е малко по-трудно. За това говорим. Ние със сигурност не бихме искали радикално да се отклоняваме от Хагската конвенция и да създаваме система, която да е несъвместима с Хагската конвенция. Благодаря ви. Доволен ли сте от отговора? господин е, е, Чепелак. Не, аз съм изключително доволен от този отговор. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за презентациите, за това разискване. Искам да пожелая успех на комисията, за да може е, това досие да бъде приключено по най-добър начин в интерес на европейските граждани. Ние сега ще направим кратка пауза до 5 часа. Всичко от тук нататък ще бъде при закрития врата. Благодаря на всички ви. Ще продължим в 5 часа. Thank you.